Ich glaube, wir können anfangen. Wir sind Предлагам да започнем. Е, имаме доста натоварена програма и мисля, че сме достатъчно многобройни. Здравейте, добре дошли на нашето днешно заседание е, решенията на координаторите са при вас и ако до 15 часа след обед не бъдат внесени възражения, е, тези решенията на координаторите ще се смятат за приети сега гласуване за културното наследство в Европа. Мелтиадис Киркус е докладчик. Сега ще гласуваме, но нека първо направим пробно гласуване, за да видим как ще се развият нещата. Мисля, че да, да видим дали НП са в форма. И, ясно. Значи край на гласуването с което пристъпваме към компромис, към компромисно решение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме изменение 6. За. Против. Из... Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 7. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, из, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Е, компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Кой е за? Е, тоест трябва да кажа, моля гласувайте. Край на гласуването. Мисля, че резултатът беше ясен. Ти да видиш. Тоест, отхвърля се. Изменение 19. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20. Изведете изменение. За. Първа част. За. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. Изменение 21 е, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. Следващото изменение е за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2, 3, 37 за, против, въздържали се, при, отхвърля се. Изменение 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за,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 Нека да проверим. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 срещу 17 гласа. Сега изменение 50. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51. За Първа част, 51 първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за против, въздържали се, отхвърля се. 54. 53 е, е, отпада ми подсказват тук, така че изменение 60. 53 отпада и така, изменение 60 за. Против. Въздържали се, отхвърля се Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, нека да проверим. 67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 въздържали се, приема се, 83 за, против, въздържали се, нека да проверим. 83, моля гласувайте по електронен път. Преустановете гласуването. 18 срещу 23 гласа отхвърля се. 84 за. Против въздържали се отново електронно. 84, моля гласувайте. Край на гласуването. Шест срещу 30 и 50, 35 гласа, ясен вод. Отхвърля се. 85 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 85. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 срещу 19 гласа. 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. 89 за. Против въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93, 90, 92 за, против, въздържали се, Нека да проверим. Изменение 92. Моля, гласувайте по електронен път. Преустановете гласуването. 8 срещу 34 гласа. Понякога има странни резултати. Изменение 93. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Стигаме до устното изменение. Възражение срещу него? Няма. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Деветдесет и пет за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 122 е следващото. За. Против. Въздържали се. Приема се. 123. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинявайте, 134 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 134. 134. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването.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 Така. So, wir kommen jetzt zur Umsetzung. Сега пристъпваме към е, с прилагането на мултимодалната система е, за е, документи за пътуване е, и билети в Европейския съюз. Дитър Кох има домата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Благодаря за множеството разумни предложения от ГОЕ, от ФТД, от ЕНП, от АЛДЕ и 48 на брой от социал-демократите. Така, това е във възходящ ред. Наистина много разумни предложения бяха направени никой не отхвърля моя подход. Има редица разумни уточнения, допълнения, конкретизации. В момента изготвяме компромисните предложения, като ще вземе предвид всичко предложено от вас. Доколкото е възможно, смятам да възприема идеите на колегите в компромиса и под тъй като почти по всяка точка има интересни предложения. Някои предложения ще бъдат поразместени в рамките на компромисното предложение, за да се запази вътрешната логика на текста и да се избегнат повторения. Има и предложения, които не мога и не искам да приема, не че са погрешни, просто не, не са в темата в е, темата тикетинг. По-скоро те биха били уместни в е, пакет по ЖП транспорт. Е, документацията след, в които, за което се пита в точка 33 и 36, защото това означава покупка на един билет за едно пътуване с различни транспортни средства. Имаме такова определение в документа на комисията можете да намерите това определение, излишно е да е, го повтаряме. И в името на яснотата трябва да направим ясно разграничение между два етапа. От една страна информация и планиране на едно пътуване, от друга страна резервация и издаване на билет. Това са два различни етапа и във времето, и като качество, като съдържание съществуването и предоставянето на информация е първата необходима стъпка. За това аз приканвам Европейската комисия да даде равнопоставен достъп на всички туроператори и оператори въобще до базата данни. Тоест, очакваме законодателни предложения. Иначе предлагам правна рамка. Много колеги предлагаха, ако няма напредък по тази услуга е, за единно издаване на билети, да се помисли е, за законодателно предложение. Има редица предложения, изменения по този въпрос. Идеята е добра, ще я възприема. Освен това, според мен, не бива да има разлика между операторите частни и обществени. Ако говорим за еднакъв достъп до информация, не само част, а всички оператори трябва да имат достъп. За това изменение 49 и отчасти 72 са до някъде проблематични. Не мога да приема и изменения, които се опират на определени технологии, като изменение 121, където става дума за дигитални чип карти трябва да се опитваме да подхождаме неутрално по отношение на технологията, без да се пускаме в технически решения. Много уместни са предложенията за уточнение, особено езиково, защото в, в, в английския вариант има те, и изрази, които са различни, да речем, в другите езици, както предлага колегата Нилсен в изменение 18. Искането, освен това, за инвестиционни стимули за подобряване на оперативната съвместимост, както предлага колегата Теличка в точка 66, в изменение 66 също са разумни. Да се съобразим с нуждите на възрастни хора. Изменение 100 и 102 е, срещат моята пълна подкрепа, като не разбирам какво се крие под понятието лица, нуждаещи се от особена защита. За деца ли говорим? Може би авторката на предложението трябва да внесе уточнение Подкрепям напълно, разбира се, и позоваването на директива 9546, изменение 1 и 123. Сега, необходими са разумни срокове, за да не протакаме с години приемането на изпълнението на определени разпоредби. Благодаря на всички за предложенията. На 13 май предвиждам среща с докладчиците Сянка, за да работим по компромиса. След това в втората сесия на юни ще въпросът ще влезе в пленарна зала няма да обещая, че ще можем да гласуваме през юли. Има много доклади за гласуване, но веднага след лятната вакансия, така че комисията да може да направи необходимото. Е, ще спра до тук. Благодаря на всички за интереса, вниманието и съдействието. С, отговори, ще, с удоволствие ще отговоря на въпросите. Председателят, благодаря на Дитър Кох. Сега да чуем въпроси. Eh, jag tycker det är väldigt positivt att intresset är så stort att vi har fått hundra... Благодаря ви много, наистина. Изключително положително е това, което каза е, председатели и докладчика по този въпрос. Имайки предвид е, целият брой 129 предложение за изменение. Можем да кажем, че имаме наистина голям интерес по темата. Ние сме съгласни като група с редица предложения, които се правят. По-конкретно, бихме желали комисията да предприеме необходимата инициатива за премахване на бариерите, които съществуват сега в на етапа а, запазване на билети. Необходимо е също така да се подчертае значимостта от информацията. Що се отнася до работния документ на комисията 2014 година, можем да кажем, че там се очертават наистина много сериозни препятствия. Това означава пък, че ние трябва да насочим вниманието си към премахването им. Необходимо е да се разработи харта за пътниците, в която се урежда техните права при мултимодалния транспорт. На следващ етап платформа, която може да се обменя най-добрия опит. И е, ние разполагаме с е, възможност за добро сътрудничество в е, Швеция на общинско ниво. Много добре работи нашата система. Това е един пример. Можем да се позовем и на други примери. Що се отнася до нашата амбиция? Мисля, че трябва всичко да бъде ясно. Необходимо е да имаме а, нова система, новаторска система, но също времено трябва да предоставим възможност пазарите да представят решенията, т.е. да има конкурентна способност на равна нога и съответните отговорности да бъдат ясни за всички участници. Надявам се, че ще можем да стигнем до компромисно съгласие по предложението. Благодаря. Благодаря много. Джеки Фостер има думата. Um, Господин председател, благодаря на нашия докладчик. Някои от измененията наистина са приемливи, прегледах ги, но има една тенденция за повторяемост в предложенията, които се правят. Наистина, вчера изслушахме господин Кокс, което е, Пат Кокс трябва да е, имаме една много по-ясна представа как ще гарантираме достъпа на е, гражданите до транспорт. Сега, когато става въпрос за жените, дали имам нужда от е, специално отношение, бидейки жена, когато пътувам? Моля ви се, това е смехотворно. Що се отнася до е, хартата за правата на хората? Вече редица години работим по правата на пътниците. Не знае дали една харта би ни предвижила по-напред към целта ни в тази област. Така че не съм наясно какво означава тази харта, дали просто представлява едно послание. Според мен, трябва да продължим да работим посоката, която е поел самия докладчик. Ако излезем извън този обхват, ако искаме да включим най-различни други аспекти, просто ще загубим целенасочеността на нашите аргументи, което ще е в ущърп на транспортния отрасъл. Нужно е наистина да предоставим добра възможност за купуване на билети за гражданите. Е, това наистина не е висша математика. Има какво да се направи, знаем как можем да разрешим съществените проблеми. Така че, в крайна сметка, настоявам да работим наистина наистина в посоката, която очертава докладчика. Не бива прекалено много да навлизаме в подробности. Много е важно това, имайки предвид и големите участници в отрасъла. Със сигурност необходимо е да се действа по-бързо, а пък ние в Европейския парламент трябва наистина да подкрепим подобно развитие. Подкрепяме докладчика и съм сигурна, че ще стигнем и до някои прилични компромиси. Както казах, някои от измененията просто не са съизмерими и подходящи за този доклад. Благодаря на докладчика. Благодаря, Павел Телич. Благодаря, господин председател. От името на АЛДЕ а също искам да кажа, че благодаря на докладчика и благодаря за подхода, който много е реалистичен Действително, в хода е, в работата с, е, с докладчиците, надявам се, че успе, ще успеем да изчистим някои е, проблеми. Няма да навлизам наистина в подробности по измененията. Господин Кох също така разгледа някои от а, измененията и представи своето а, становище по въпроса. Искам да подчертая обаче следното. Трябва да съзнаваме, Какви са а, нагласите в отрасъла? През последните два-три месеца участвах в различни проучвания с големи оператори, различни представители на потребителски организации и други. Сигурен съм, че всички вие също имате възможност да умените мнения по тези въпроси. Изненадващото е, че наистина като че ли липсва яснота сред отрасъла. Например, 36-то изменение. Господин Кох възприема отрицателна позиция по този въпрос, но насочва вниманието наистина към втората му част там можем да поставим един въпрос. В крайна сметка, издаването на билет, какво е това? Е, просто лист хартия или договор, който се сключва с конкретен оператор? каква е яснотата, кой каква отговорност носи в този процес. И когато се обръщаме към представители на отрасъла днес, съм сигурен, че большинството запитани ще каже да, нужна е оперативна съвместимост, но Не искаме интегриран обикновен билет да съществува, защото липсва по този начин и ясно разделяне на отговорностите между отделните участници в сключването на този договор. С други думи, нужно е да се уточни какво е просто амбиция и каква е реалността е, по отношение на изпълнение на тази система в близко бъдеще, защото става въпрос за доста е, сериозни разходи. Аз е, е, лично представих по-подробно констатациите от тези мои проучвания на заседание с, с, с докладчиците. По-нататък, публичните а, е, доставчици на а, услуги и частните. А, има разлика между тях. А, в първия случай има конкретни изисквания към тях и те заявяват, че биха могли малко да позабързат усилията си, що се отнася до предоставянето на интегрирана система за закупуване на а, билети. И те като че ли разполагат с повече правомощи и повече възможности в сравнение с частните доставчици. По-нататък, е, необходимо е да се разгледат отделните изменения, за да се проумее как ще може да се осъществи на практика тази система. За това са нужни две неща. Правата на пътниците на първо място. Е, не бива пътниците, използвайки железопътен транспорт, е, да получават различно отношение от тези, които летят. На второ място, необходимо е да има равнопоставеност между различните е, видове транспорт. Да, е, трудно е, наистина може да се убеди оператора как може да истина да върви по друг начин в посока интегрирана система за издаване на билети. Но като че ли е добре да спра тук, защото в последствие ще имаме възможност да навлезем в по-големи подробности. Е, господин Кох има малко по-различна позиция е, спрямо е, някои от нас. Ще продължим разискванията и в хода на тези разисквания надявам се, че по-добре ще проумеем взаимно позицията си. Благодаря. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Kohille благодаря. Господин председател, благодаря на господин Кох за много конструктивния му подход. Бих искала да обърна вниманието ви на няколко момента. Първо, очетоводяването на външната част от себестоиността. Въпросът е много важен и е пряко свързан с развитието и усъвършенстването на системи за продажба на билети. И може да се стигне до сериозно изоставане до, до десетилетия. Протакане, според мен, не си заслужава да губим време за това. не би следвало да е, допускаме този въпрос за вътрешното осчетоводяване на, на външните разходи да а, е, възпрепятства развитието на системата. Що се отнася до е, по-нататъчната роля на комисията? Според мен такава трябва да има. Тя трябва да продължи да регламентира практиката, но разбира се не комисията ще създава самата интегрирана система. Отрасълът би трябвало да си я проектира и, и изгради я. Комисията би следвало само да играе ролята на, на контролер на нормативен орган. По-нататък системата трябва да дава възможност на по-късен етап да се включват и нови стопански субекти, и нови, нови доставчици на услуги, за каквито не можем да си помислим по-настояще. Карима Дели. Euh, Благодаря, господин председател. От името на колегата Девор Шалек благодаря на господин докладчика за извършената от него работа. Няколко неща, няколко идеи бихме могли да споделим от наше име. Първо, за да постигнем идеала, така да се каже, на единния, единствен билет е, с оползотворяване на модерните технологични решения, е, следва да имаме предвид, поне да имаме предвид, е, че е, е необходима по-тясна връзка между доставчиците на услугата по разпространяването и по на билетите и доставчиците на, на самата услуга, за която се плаща билет. Е, и има и едно усещане, че технологията изпреварва техните отношения. Същевременно е, много пари са изхарчени, е, има проведена изследователска и развойна дейност, но някакси операторите протакат. И следователно не бива да, да, да забравяме тази връзка, към която трябва да се подходи по-добре по, по по-нов начин, а именно за заетостта, за една а, трайна, висококачествена заетост. На второ място господин докладчик въпросът за обучението и по информационни технологии. Е, е, е, това знание трябва да е достъпно за всички. И следователно не бива да, да, да забравяме никого, да трябва всички да бъдат обхванати в така информационната просвета. След това относителното значение днес на финансовия сектор – И комисията следва да бъде призована да насърчава въвеждането на нови финансови механизми. След това трябва целият сектор, естествено, цялата тази дейност по разпространението на, на билети е, да, да, да бъде предпазена от е, посегателства от страна на престъпни интереси. Е, не, не бива да забравяме, че към днес по цялата разпространителска верига следва да се има предвид е, въглеродния отпечатък и да се съпоставят различните видове транспорт, по своя въглероден отпечатък. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, господин докладчик. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Господин Кох, благодаря ви за предоставената информация. за прегледа на, от, на, на измененията, който ни представихте. Е, е, ние сме внесли някои изменения, разбира се, е, либералите. Бих искал накратко да, да посоча най-важните от тях. Докладът доклад се твърди, че четвъртият така наречен пакет за железопътния транспорт е приложен на практика, но тук не става дума единствено за съдържанието на четвъртия железопътен пакет. Трябва да се направи така, защото е, да се реализира на практика всичко, което се отнася за сферата ТЕН, трансевропейските мрежи, за единното небе. Всичко това трябва да, да се реализира на практика, тъй като няма никакъв смисъл от единен билет, ако транспортните връзки не са на лице. Ако всички тези проекти, за които говоря, са всъщност почти загърбени. Да, интегрираната билетна система е нещо много добро. е, на последно място и за популяризирането, за е, възпитаването на европейско самосъзнание. Аз съм го казала в, в измененията, които внасям. Но още нещо. Трябва да се упоменат хората, страдащи от е, различни увреждания, от е, чието, чиято двигателна способност е засегната. Говорим за особено уязвимите. Ако погледнем и нали, как, как се мисли въобще за тази система е, единна е, и за този единен билет, е, определено в, в дизайна, в, в проекта на тази система, трябва да се отчитат интересите на хората с увреждания, социално слабите, младежите, студентите. И аз призовавам Европейската комисия да, да обобщава най-добрия опит. Тук шведския колега сподели нещо. Ние пък посетихме страната на баските – и там видяхме по места има единен билет. Сега се работи за цялата автономна общност на баските. Така че на, на местно и областно равнище се работи. Така че комисията би могла да обобщи цялата тази е, информация, е, за да се ползва тя е, по-целесъобразно. Е това, новите технологии, защо трябва да обръщаме внимание? Ами, ясно, да не се окаже, че не можем да въведем единния европейски билет – защото междувременно са въведени несъвместими технологични решения по места. Значи, от сега трябва да се работи по хармонични, хармонизирани общоевропейски критерии. Виждат се вече подобни проблеми в железопътния транспорт. Би следвало да, предотвратим подобни неблагополучия, зародиш, така се каже. След това казвате видовете транспорта следва да се развиват хармонично, трябва да се обърне внимание на велосипеда, на, на възможностите за ползване на велосипеди. И ние, е, разбира се, сме съгласни с вас. Луси Андерсън. Благодаря на докладчика. Аз е, имам отношение към доста от внесените изменения и допълнения, наред с други колеги. Интересно е, че подходът към редица от тези изменения е по-скоро надпартиен. Има сериозен консенсус. Бих искал да, да се спра на някои от тези въпроси и по-конкретно на това, че някакси превишаваме правомощията си, което според мен не е вярно. Първо, 27-то изменение за значението на цифровите услуги в този контекст. Но знаете, това е това е приоритет за комисията. И за мен става все по-ясно, че не можем да създадем еднакви интегрирани условия за пътуващите навсякъде в Европа, ако не се захванем с този проблем. Има е, огромна разнородност е, по, по, по, по цифровизация в Европа. И, и е, очевидно е, че е, един електронен билет не би могъл да се ползва еднакво успешно навсякъде в Европа, е, предвид е, липсата на цифрово обезпечаване. Във Франция, например, сега френските железници осигуряват 20-минутен безплатен достъп до интернет – в Харватия в автобусите се осигурява интернет. Ето такива, такива неща трябва да се имат предвид, защото а, а, а, колкото и някои да смятат, че тези въпроси а, превишават дадения мандат, а, те са реални. И а, вторият момент е за хората с увреждания. Отдавна вече е, чакаме да се допълни и усъвършенства европейското законодателство за осигуряване на физически достъп. Е, въпросът има отношение към билетите, както е и най-общ въпрос. Аз чувам от, от много хора с увреждания, че е, въпросът за билета, разбира се, тясно вързан с всички материални, физически възможности за ползването на транспортното средство, е, за осигуряването на е, инвалидни столове и така нататък. Така че апелирам е, към комисията да е, има и това предвид. Исмаел, и това ще приключим изказванията. Благодаря на, на докладчика няколко неща, които според мен са значение. Първо, свободните стандарти и а, свободните платформи за интегриране на а, билетите, новите е, ако щете, видове транспорт, велосипеди, съвместно ползване на леки автомобили и вече въпроса за хората с увреждания. Това са за мен най-главните неща. Нещо, от което би следвало да се предпазваме е да определяме нормативно по-нататъчния път на развитие на технологията. Това не е наша работа. Има си експерти за това. В крайна краща те могат по-добре да, да решат проблемите от нас, като политици. И друго. Затворени информационни системи. Например, Apple и Android. Те са непроницаемо разделени като операционни системи една от друга, което, което не е добре. Би трябвало да има някаква съвместимост и взаимно проникване между всички корпоративни информационни е, е, системи. След това е, е, не би следвало да се разчита на доставчици трети лица. Самата транспортна компания, транспортните компании би трябвало да се занимават и с билето продаването и съответно да си обезпечат е, неговата цифровизация. Благодаря. Госпожа Готинска, генерална дирекция мобилност на Европейската комисия. Благодаря господин председател, господин докладчик. Ще бъда кратка. Аз имах възможност да, да присъствам на първоначалното представяне на доклада. Благодаря на всички членове на Европейския парламент за едни много добре обмислени, комплексни изменения и допълнения към доклада. Е, ние приветстваме огромното мнозинство от тези изменения и допълнения. Смятаме, че те са много уместни, засилват посланието и освен това биха ни послужили на нас като нали, Европейска комисия като, като основание за по-всеобхватен подход към материята. Ние изцяло споделяме отправеното от вас към нас искане е, комисията да възприеме постъпателен подход – да започнем първо с достъпа до данни, до информация за пътуванията, т.е. До, фактически до резервация е, и маршрутиране, върху който достъп ще се гради вече издаването и закупуването на билет. И съм съгласен, разбира се, че, както казахте и вие, не е работа на Европейската комисия е, да определя точно как е, ще се развива системата. Но ние, разбира се, би трябвало да създадем благоприятната нормативна среда. И изключително важно е правилно да изработим нещата с оглед на достъпа за различни доставчици на услуги и достъпа на различни групи потребители. С това отношение би трябвало да погледнем и към частния, и към държавния сектор, които разполагат с данни, до които би могло да се осъществява достъп. След това, разписанията на транспортните средства, е, достъпа до, до такава информация в реално време. Но има и, но има и други такива е, информационни обекти, които са полезни, работно време, е, наличие на паркинги, е, достъп до велосипеди под найем и така нататък. Има много, много информация и разбира се, постепенно, както казах, трябва да се работи. Както от технологична гледна точка е важно това, така и от финансово. Изцяло подкрепяме тези от вас, които засилват акцента върху равнопоставеността, върху немонополизацията на информацията и върху включването на максимално широк е, кръг от различни европейски доставчици на услуги. Вие вероятно знаете, че приключваме оценката на въздействието на е, проекто акта за достъп до е, информация за пътуванията и движението по пътищата. Там нататък, разбира се, ще внесем нормативното предложение и то ще стигне до вас. А, още няколко неща. И приветстваме тези изменения, които още по-категорично е, настояват цифровата инфра... инфраструктура да се обезпечава финансово от всички ам, финансови инструменти, Хоризонт 2020, Свързана Европа, ЕФСИ, да, и освен това подкрепяме е, призива да, е, да се във всеки случай отчитат потребностите на хората, страдащи от различни увреждания, особено на опорно-двигателния апарат. Е, това е неутралност на предоставената информация, т.е. тя да, да не е, е, е отсветена от някакъв търговски интерес – и териториално, разбира се, е, информацията трябва да е универсално достъпна. Е, е, стратегията, която ще представи утре комисията за цифрово-пазарната стратегия, определено ще, ще включва този въпрос за географските, териториалните ограничения. Сега, поли, полимодалния транспорт, е, на пътническите превози и в тази връзка уредбата на правата на пътуващите от един вид транспорт на друг. Е, това е, се работи и до, до края на годината ще имаме яснота и по този въпрос. Благодаря ви и очаквам по-нататъчни контакти с вас по повод на компромисните изменения. Благодаря. Господин Кох има сега думата като докладчик. Аз също мога да бъда кратък, господин председател. Благодаря ви, колеги, за подкрепата, за ентусиазма да продължим по този труден път. Няколко неща. Значи, първо, различните препятствия и бариери да се премахнат. Да. Второ, правата на пасажирите да, хората с увреждания, хората от третата възраст. Аз преди 15 години всъщност е, участвах в основаването на групата за хората с увреждания, така че едва ли трябва да бъда убеждаван на дълго и на широко. След това, мнозина от вас казаха за това, че техническите решения трябва да бъдат оставени на преценката на стопанския субект, на на отрасъла, че не можем да приписваме детайлите, е, разбира се, на резервационния е, процес. Ние просто би трябвало да ги стимулираме, да ги, да ги подбутнем, ако, ако нищо е, не направят сами. Това е. Благодаря. Ще се постарая, доколкото и по силите ми, да отрезя всички ваши съображения. Благодаря. Преди да пристъпим към следващата точка от дневния ред, искал да приветствам 26-ма наши гости, студенти от Италия, гости на госпожа Аюто, член на Европейския парламент. Добре дошли в Европейския парламент и в нашата комисия. И още една група посетители имаме, 18-ма, от Европейската федерация на работещите в транспорта, те са тук по покана на Луси Андерсън, току-що влязаха в залата. Добре дошли! Und jetzt können Sie gleich den nächsten Tagesordnungspunkt voll mitverfolgen, nämlich die Dienstleistungen helfen. Der Berichterstatter ist Knut. Следваща точка от дневния ред. Кнут Флекенштайн е наш докладчик по достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата. Това е поредната глава от е, Сагата сагата безкрай, която пишем и четем всички заедно. Постъпило е предложение на комисията. Целта е европейските пристанища да са по-конкурентоспособни, е, мрежите ТНТ да бъдат и е, допълнени, обезпечени допълнително от а, е, пристанищните услуги, влагането на средства в пристанищните комплекси да стане по-привлекателно и разбира се при условията на прозрачност, независим надзор, гарантиране правата на потребителите, цялата тази комплексна тема. Първият доклад ми бе възложен, ако си спомняте, през ноември 2013 година. От тогава насам настъпиха много неща. Нова комисия, нов комисар. Сега вече имаме нова Европейска комисия, нов парламент и нови колеги, които работят по въпросът. През октомври 2014 година съвета в своя позиция прие своя позиция и положението в пристанищата за работниците се влуши значително. Аз имах известна представа какво ще стане. Говорих с представители на ФИПОРТ, ЕСКА, ЕПСКО, въобще с заинтересовани страни, ИТФ и така нататък. Пред е, през февруари имаше среща с госпожа Еврокомисаря Булц, е, където се реши да работим специално по финансовата прозрачност и надзора. Затова и нагласата ще бъде малко по-различна от това, което знаете е, от последния мандат. Няма да говорим за отваряне на пазарите, няма да говорим за изключения, както бе предвидено в последния проект на доклада е, тази глава беше по принцип оспорвана. Едни смятаха, че е твърде ограничена, други казваха, че е прекалена, а новата еврокомисарка подхожда според мен много прагматично. Във всеки случай не говорим за някаква сляпа е, е, еуфория за либерализация, както бе по-рано. За, за това, заедно с колегите, докладчици Сянка, работим под, в този дух. Позволете да кажа едно изречение за, е, за ситуацията в мореплаването. Има все по-големи кораби, все по-малко е времето, по-кратки са времената на престой, това се отразява на За Затова и социалните, социалните партньори трябва да се вземат мерки за гарантиране сигурността на работните места. Предоставянето на и краткосрочно наемане на работещи е проблем пристанищата за всички. Според мен е недопустимо през 21 век е, хората да, зас, стоят на опашка пред терминалите с надеждата да получат някаква задача. Не можем през 21 век да приемаме е, случайно наемане на хора. Поне трябва да поставим въпроса по подобаващ начин. За финансовата прозрачност да инвестициите в пристанищата се нуждаят от солидна рамка и економическа и политическа. Тук съм съгласен с комисията. Това предполага финансова прозрачност, т.е. инфраструктурата и таксите трябва да са прозрачни за заинтересованите, но трябва да има и място за самостоятелно вземане на решение. Ние не се стремим към ам, единни европейски цени. Трябва да има възможност за конкуренция между пристанищата, а това предполага и съответно правилно уреждане на държавните помощи трябва да има място за конкуренция и за това е важно двете генерални дирекции, които отговарят по този въпрос, да поддържат връзка помежду си. Е, в края на 2015 година генерална дирекция по конкурентоспособност е, ще съобщи е, в становището си по пристанищата. По този въпрос и се надявам комисията да е, се произнесе относно това, кои инвестиции представляват държавна помощ и кои не. Това е важен момент във връзка с конкурентната способност, но е и много сериозна тема. Само в Германия има разлика е, в отговорите на представите на пристанище Хамбург или Бремен, какво е подходящо и какво не темата изисква много внимателно третиране да не стане така, че покрай сухото да изгорим и суровото. Освен това, трябва да има подходящ надзор върху спазване правата на потребителите. Тук поддържам познатата си позиция. Нуждаем се от независима приемна за оплаквания или орган, където потребителите могат да се оплачат от приставищните е, власти. Но не можем да мерим всичко с един аршин. Е, трябва да има такова звено. А как точно ще изглежда то, това нека да решат отделните пристанища. Е, няма нужда да откриваме те първа нещата от нула. Много е важно да има такова звено и то не само привидно, а действително работещо. Там, където това не се получи, разбира се, ще има възможност и да бъдат подадени оплаквания и да се реагира. След е, първите ми разговори с докладчиците в Сянка оставам с впечатление, че в парламента можем да постигнем съгласие. О, още повече, че така наречения пазарен въпрос се отнася за всички професии на пазар. Темата вече е, въпросът вече е разрешен. Така че аз обещавам е, да положа усилия и своевременно да поканя докладчиците в сянка за сътрудници. Председателят, благодаря господин Флекштайн. Е, това е третия ни опит. На два пъти парламента отхвърли пакета за пристанищата, дано на третия път да стане. Сега изказвания благодаря, господин председател. Като представител на НП, Наистина, дълбоко се вълнувам от случващото се днес е, и новия график, който господин Флекенштайн предлага. Миналата година станахме свидетели на много събития. И за това позволете да задам и няколко въпроса и да изкажа своята позиция. За първи път имаме обща позиция със съвета. Отлично да поздравим съвета. Това наистина е безпредседентно. Постигнали са те съгласие преди ние да постигнем съгласие. Сега за регламент или за директив става дума? Това е въпросът ми, защото тук, ако разискваме предложение за регламент, е едно. А пък струва ми се, че е, съветът като че ли повече клони към директива, а ние не бихме желали това да се случи. Така че това е първият ми въпрос. Регламент или директива се има предвид. Що се отнася до трансевропейската транспортна мрежа ТЕН-Т? Е, в е НП ние отстояваме прозрачността, така че е, бихме желали тук всички пристанища да бъдат обхванати а, а не само тези, които са в мрежата. На следващ етап. Що се отнася до драги, драги, драгирането, тренажната работа? Да, наистина искаме да получим един текст, който да бъде последователен, компактен. Що се отнася за таксите, независимостта, конкурентноспособността, разбира се, съгласен съм, нужно е да има конкурентност. Е, необходимо е да има и автономност, е, независимост на престанищата, но всичко това трябва да се реализира при пълна прозрачност. 5 май 2015. Е, наистина днес на тази дата докладчика говори за прозрачност. Това е много важно. Не бихме желали тук да се намесва генерална дирекция конкурентно способност в този отрасъл. Много е важен отрасълът в Европейския съюз и трябва да водим преговорите с Генерална дирекция мобилност. Не ме разбирате погрешно. Това е мнението ми. по различен начин ще протекат разискванията с Генерална дирекция а, мобилност. Пазарен достъп. Не сме убедени от предложението, което се прави тук. Според мен, трябва да отстояваме главата, не да се откажем от главата достъп до пазара. По-нататък, що се отнася до допитванията с е, които следва да се организират с потребителите, заинтересованите страни, съгласен съм с докладчика. И така, накратко, господин председател, споделям тревогите изражени от докладчика относно социалното положение на работещите в този отрасъл. Трябва да се постигне равновесие между модернизиране на структурите и укрепване и защитаване на правата на лицата, работещи в отрасъла. Не бива едното да се прави за сметка на другото. Трябва да бъдем справедливи, трябва да гарантираме а, справедливи условия на труд и справедлива конкурентна способност. Благодаря. Следващия оратор, господин Петър Ванален. Благодаря, господин председателю. Uh, het zwaartepunt uh, legt op eh, de financiële transparantie. Много се радвам, че господин Флекенштайн наистина насочва вниманието ни към прозрачността. Това е приоритет за него. Напълно съм съгласен. Това е проблем, по който наистина внимателно следим как се развиват нещата вече редица години. Това е основен проблем, основен въпрос, на който ще продължаваме да отделяме нужното внимание. Не е нужно да подготвяме някакви сложни формули, за да можем да гарантираме конкурентна способността. Що се отнася до пазарите и достъпа до пазара? Бихте ли предоставили повече информация по този въпрос? Има някои области, които трябва да бъдат е, изведени извън приложното поле на този регламент или директива. Тук не става въпрос само за е, дренажната е, работа. Тук влизат и други аспекти, които трябва да се имат предвид. Например, докарите или пък работниците, които работят в областта на акустирането на корабите. Мисля, че действително трябва да се обмислят и тези области наред с драгажните работи. Що се отнесе до многообразието на нашите пристанища и казаното от докладчика по този въпрос – как се организират услугите по пристанищата. Някои пристанища са частна собственост, друга публична, други са хибридни, с смесен характер. Мисля, че това многообразие трябва да се уважава, то трябва а, да се поддържа, според мен. И за мен това е отправната точка. Не можем да представим а, един единен европейски модел, имайки предвид а, многообразието, което съществува в отрасъла. А, що се отнася до административното бреме, то също бе споменато, както и връзката с нашите решения. Естествено, когато става въпрос за правен акт, знаем, че ще се стигне до повече бюрокрация. Нужно е тук да има голяма прозрачност и много внимателно трябва да анализираме дали не създаваме прекомерно много административни а, задачи и бе предложена идея за изграждане на независим надзорен орган, но Европейската комисия вече разполага с възможност да извършва подобен надзор. Сметната палата, също като независим орган, е, извършва своите проверки. Не зная а, какво би било въздействието на подобно предложение. Трябва да помислим а, как а, държавите членки реагират на подобни проверки. Аз не, не непременно съм за създаването на такава процедура по външни а, проверки. Разбирам проблема, пред който е изправен докладчика. Обаче, вчера говорихме за изграждането на устойчиво общество. Ние трябва да а, уредим рамковите условия за това. Нужно е да се създадат повече работни места е, виждаме, че все повече Саудитска Аравия и Китай като че ли е, е, влага повече инвестиции в отрасъла. Това е добра новина, но една от последиците от всичко това е, че разходите намаляват, което пък има своето отражание върху работните условия и заедостта. Във всеки случай – не разбирам защо а, трябва да се бъркаме тук именно в тази а, а, тема, що се отнася до рамковите условия. Нужно е да гарантираме отговорното управление на а, пристанищата, но самите а, а, работещи на пристанища трябва да поемат а, своята отговорност по тези въпроси. Благодаря. Благодаря много. Госпожа Майсна, благодаря господин председателю, благодаря и на господин Флекенштайн, нашия докладчик. Да, това може да се окаже наистина история без край, но нещата краят като че ли се очертава, което е чудесно. Преживяхме какви ли не етапи, както чухме и от господин Флекенштайн. Но по принцип мисля, че ние сме ам на път да приключим на също необходимо цялата история. Е, много се радваме, че има предложение в тази посока. Ние смятахме, че няма нужда от предложение, смятахме, че няма повод за недоволство в пристанищния сектор, но това беше и мнението на бранша. Но, както чухме и от комисията, има някои сиви петна, така да се каже, неуредени е, теми и там можем да постигнем подобрение, за да повишим конкурентната способност на нашите пристанища и да гарантираме по-голяма яснота и прозрачност. За това смятам, сега тук се чу за това, че е, в някои държави членки очакват ние да приключим, за да сключат нови договори. Не точно в моята страна Германия, но е, на други места и ни притискат. Кажете какво ще стане. Регламент, директива, каквото и да е в крайна сметка. Важното е да имаме е, уредба така че, както вече се чу, е, ще можем да постигнем съгласие по много въпроси. То вече е на лице. Прозрачно, е, финансовата прозрачност е много важна, ако искаме да имаме добра конкурентна способност. Вярно е, че задължително трябва да има прозрачност по отношение на пристанищните такси. Но тук съм съгласна с господин Флекенштайн, не можем да посягаме на размера им. Пристанищата са различни, географски и в много други отношения. Те трябва да могат самостоятелно да вземат решение, но в условията на яснота за таксите. По отношение на държавната помощ. Много се радваме, че ще има решение. Е, по този въпрос ме съм съгласна и с докладчика. Разбира се, държавните помощи имат своето място в цялото това законодателство. Радвам се, че сме на, на този път. Нещо, което обаче иска уточняване е отварянето към пазара. Е, либерализация, да или не, аз също не съм за сляпа либерализация, но ако оставим нещата така както са, за частните пристанища може би това ще е добре, защото при досегашните условия те се чувстваха дискриминирани. Но ако в момента може да се заведе дело пред съда на Европейските общности за свободата на пристанищата, както стана мисля в Рига, трябва ясно да помислим е, както казаха и колегите, не можем да оставим на страна тази тема, защото отново ще останат неуредени въпроси. Пази Боже, разбира се, да регулираме всичко, но все пак трябва да имаме коректни правила за е, конкуренцията между европейските пристанища. Е, така че темата ме интересува. Аз ще следя от името на нашата политическа група какво ще бъде предложението и дали отговаря на пазарното положение. Но до тук нещата са много добри. Благодаря на господин Флекенштайн благодарен за свършената работа. Храня надежда, че ще продължим. Сега Мея Килинг. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäisenä... Благодаря, господин председател. Имам едно писмо от докладчика в Сянка, който за съжаление не може да бъде тук, ще го прочета. Уважаеми колеги, като нов член на тази комисия, позволете да изразя своя интерес и желанието ми за тясно сътрудничество, така че наистина да реализираме напредък в отрасъла транспорт. Изключително важно е за европейската економика да вложим усилия насочени към създаване на условия, създаващи просперитет в отрасъла и да се предоставят по-добри услуги на крайния потребител. Що се отнася до регламента за пристанищата и а, ревизиране на документа от страна на господин Флекенштайн, нашите приоритети а, остават насочени към опазване качеството на услугите в морското дело и отстояване на правата на работниците, повлияни от този регламент. Лоцманството, драг, драг, драгажните работи и всички останали дейности трябва да бъдат уреждани извън свободния пазар Публичните капиталовложения могат да бъдат използвани и регулирани по един прозрачен начин, който да бъде уреден от този документ без по-нататъчно либерализиране. Имайки предвид сегашното положение в европейските пристанища, не бива да подкопаваме правото на стачки – Надявам се, че ще стигнем до съгласие, което ще бъде от полза за всички европейски пристанища, тъй като а, е, ще се уредят различните интереси, които трябва да бъдат отчетени. Съответно, разликите, които съществуват между държавите членки, трябва да бъдат взети предвид, прилагайки европейски регламент. Пазарът трябва да остане отворен в държавите членки, защото е, искаме да кажем, че е, не непременно е, се постига успешно развитие на е, економиките на държавите ни. Е, подписано е, Гулю Гулю. И позволете сега още няколко думи да кажа на фински. Мутама асия виела координатори roolissa. Позволете да споделя своето мнение като координатор. Ясно е, че така направеното законодателно предложение е насочено към независимостта на пристанището, що се отнася и до аспекта, свързан с пристанищните такси. Наистина, според мен не е необходимо да се хармонизират таксите по начин, който може да накърни суверенността на пристанищата. Искам да ви напомня, освен това, че е, някои държави членки има твърдо, има малки пристанища. И Необходимо е съответно вътрешните оператори да продължат да изпълняват своята стопанска дейност. Има региони, където всъщност няма пазари за пристанищни услуги, но пък има търсене на пристанище. Искам да подчертая необходимостта операторите на пристанища да заложат качествени изисквания за доставчиците на услуги, екологични, свързани с безопасността и това също трябва да бъде уредено в регламента. Що се отнася до позицията на съвета за и предложението за независим орган за надзор, подкрепяме това предложение, но според нас достатъчно би било да има национален орган, регулатор, който да извършва този надзор и всички тези негови действия да бъдат е, подчинени на националната уредба. Драгажната работа. Това не са услуги, които се предоставят на индивидуален клиент. Това е част от услугите, свързани с поддържането на инфраструктурата на пристанището. И съответно, трябва наистина е, да бъдат е, адекватно уредени в предложението. Пристанищата е, има пристанищната дейност се поддържа много тясно взаимоотношение между всички участници в процесите, включително и крайния клиент. Необходимо е да се предоставят гъвкави услуги на потребителя, но трябва да се има предвид размера на пристанищата а, и други а, аспекти. Желая успех на господин Флекенштайн. Необходимо е да работим с добра воля за да постигнем компромис. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Флекенштайн за работата му до тук. Наистина, нека да го насърчим да продължи е, е, в същата посока. Що се отнася до либерализиране на разпоредбите за пристанищата? Съвсем е ясно, че в крайна сметка работещите на пристанищата се противопоставят напълно срещу откриването на пазарите. И това е въпрос, който е много важен. Необходимо е да има специфична уредба за този отрасъл. Комисията е, все говори за инициативи в областта на държавни помощи, например, до е 2014 година така стояха нещата. Но все още като че ли е мътна водата, що се отнася до това какви са правилата за държавната помощ. Така че от името на моята група а, и от моя име мога да кажа, че сме напълно съгласни с докладчика. Нека да а, не прибързваме, докато не получим ясна информация за държавните помощи. Трябва сериозно да разсъждаваме по въпроса, на, по въпроса свързан с услугите на пристанищата, но как можем да разгледаме този въпрос без притока на средства в тях? Има изключително важна роля Европа тук не само устоявам интересите на Великобритания, защото всички пристанища у нас са приватизирани. Та, предишния мандат ни стана ясно, че мнозинството в парламента, включително и зелените, искат да изключат лоцманската дейност и драгажните работи. Въпреки, че комисията намали своята амбиция по отношение на пристанищните услуги, продължението е насочено към важни въпроси, например альтернативно гориво, екологизация, и по този начин разпоредбите стават още по-обвързващи по отношение на екологичния въпрос, свързан с пристанищата, имайки предвид оценката на въздействието за логистиката и сътрудничеството и координацията между пристанищата и достъпа до тях в трансграничен план. Трябва да кажем, че Трите големи пристанища а, са в центъра на вниманието, но според мен това е грешка. Трябва да използваме пристанищата, които са най-близо до а, отправната точка и до крайната точка, съответно, на превозваните стоки за да се избегне ненужно транспортиране. Но са нужни конкретни предложения и стъпки, а не просто да се повтарят различни клишета, свързани с интермодалност е, и промяна на моделността. Това вече е известно. Що се отнася до необходимия капацитет? Е, действително, що се отнася до Средиземноморието, това е много важен въпрос, е, за да не се пренасочва твърде много транспортни потоци към едно и също място. Трябва да ме убедите за добавената полза и необходимостта изобщо да съществува такъв регламент. Опасявате се, че може да ограничи правата на работниците, да разводни а, социалните придобивки. И а, искам да кажа, че аз като съдокладчик искам а, да участвам конструктивно в работата, ще предложа и изменения. Разбира се, и ще работя съвместно с докладчика по този доклад. Бих желал предложението да урежда проблемите на пристанищата, да, така че в крайна сметка морската политика да бъде част от устойчиво развитие транспорт. Що се отнася до превоза на стоки на кратки разстояния? Само в съображенията от преембюла на три пъти се повтаря тази тема. Казва се, че може да има различни подходи. Добре де, ама няма никакви предложения относно а, как ефективно може да се използват тези превози на стоки на къси разстояния. Що се отнася до интермодалната политика в областта на морското дело? Трябва да се обърне вниманието към а, екологичните въпроси и повишаване на, стандар... на стандартите. По този начин може да се направи необходимото, за да се избегнат излишните външни разходи. С интерес очаквам бъдещата работа в тази област. Благодаря ви. Продължаваме с Петър Лунгрен. Благодаря, господин председател, за думата. Както ви е известно, аз не съм голям почитател на бюрокрацията в Европейския съюз. По принцип нямам нищо против регулацията, но пледирам за прагматичен подход, за да постигнем оптималното в тази ситуация. Позволете да се спра на още един въпрос. Става дума за независим орган, който е, който да играе ролята на арбитраж. Фирмите трябва да имат възможност да се обръщат а, е, към подобен независим орган. Често има альтернативи, къд, когато клиента не харесва един оператор, той се обръща към друг оператор. Тук много важни са правата и условията на работа на работещите в пристанищата. Не бива в никакъв случай да се допуска ефтиният, така да се каже, оператор, оператор да получава повече клиенти. Не може разходите да бъдат основен критерий. Пристанищата са опасни работни места с много техника, с много особености, така че работниците трябва да могат да изпълняват своите задачи, като едновременно с това обаче се постигнат и евниски и разумни цени за транспорта. Е, по този въпрос се постигнато не е малко тук стигаме до въпроса за бюрокрацията. Ако се опитаме да ограничим бюрокрацията, да я сведем до минимум, трябва да помислим за това, да продължим по пътя към общество без хартия тук ежедневно се използват, се изразходва 12 тона хартия. Затова искам да кажа, бумащината и бюрокрацията трябва да бъдат обект на нашето внимание, да се борим с тях. На първо място за мен е координацията. Виждаме какво става в транспортния сектор, когато се прилагат различни правила. Именно с това трябва да се преборим, защото точно при товарния транспорт констатираме сериозни разминавания, водещи до сериозни проблеми. Председателят това бяха докладчиците в Сянка, а преди, преди това да поздравя 13 души, през, които са гости на нашия колега Маркус. Те са от местната организация на ХДС е, в северната част на Германия. Добре дошли след, сред нас. Сега обаче малко изоставаме с времето. Имаме доста заявки за участ да служвате имената. Мюзелье, Мутия Дискиркос, Клаудия Тападел и Олаф Либерацки. От Луси Anderson? до тук, нали? Чухте имената на заявилите желание за участване. С това затварям списъка, прекратявам записванията за е, изказвания. Dann machen wir anderthalb Minuten und ich bitte die Zeit Имате по минута и половина. Много моля, съобразявайте се с регламента. Сега е, Томас Пройбер има думата. Благодаря, господин председателю тогава да пристъпя направо към въпроса без коментар. Благодаря на докладчика за изключително компетентния подход. Но може би ще ни кажете нещо и за възможността за въвеждане на ограничения за други ем, кораби за влизане в пристанища. Е, например, съгласно глава 4 от сега действащия документ. Вие споменахте нещо такова. Какво ще кажете вие като докладчик за задължението да има независим надзорен орган? как ще се наблюдава и осъществява надзор върху изпълнението на тези разпоредби? А какво ще кажете за различните звена за обслужване на потребителите? И освен това, различните манипулации, които се извършват от екипажите, какво ще мислите също така за възможността да се приложи процедура за намаляване на броя на операторите, предоставящите услуги в рамките на пристанището. Знам, че въпросите са много. Може би няма да успеем да направим всичко, да обсъдим всичко, но това е наистина важно. Сега следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Най-сетне успяваме да видим следващото корабокрушение. 2003 година комисията обяви ам, първите си намерения. Преди няколко години имаше отново съобщение. Ето ни сега отново. Оценявам високо дисциплинирания подход на докладчика. Е, желая на всички кораж, какъвто прочем не винаги проявяваме. Не е момента да се впускам в подробности, но искам да кажа няколко, според мен, важни неща. Неща, които и теми, по които не съм съгласен с докладчика. Аз мисля, е, че от гледна точка на регламента я държа на това да услугите в пристанищата и съответните надзорни органи не бива да влизат в конфликт с да правомощията на държавата. Освен това, различните терминални услуги. По този въпрос да обсъждаме отдавна. Има и други услуги, по които отдавна говорим да речем различните видери, видове багери, за които се говори. Гос, господин председател, трябва да целим по-висока конкурентна способност. 90% от товарните превози се осъществяват по море бавно, неефективно, така че трябва да се мисли за товар-разтоварните работи, но това не е работа на потребителя на тези услуги. Е, тук трябва да се намесят надзорните органи при спазване на социалните права. Сега колегата Лукашевска има думата. Благодаря, господин председателю. Аз също ще пристъпя направо към въпросите към докладчика. Трябва обаче да кажа, че ако се вгледаме в различните разпоредби, свързани с е, регламента, е, те сякаш ограничават конкурентната способност е, тук трябва да помислиме, помислим и за инфраструктурата, и за таксите в пристанищата. Това трябва да бъдат въпроси решени при пълна яснота и прозрачност. По член 3, алинея 1, четем че регламента трябва да се отнася за предоставящите услуги на територията на Европейския съюз. Аз мисля, че трябва да говорим за територията на Европейския съюз. В противен случай регламентът е, ще привилегирова определени оператори и фирми от извън Европейския съюз. Имам своите опасения и притеснения, когато говорим за минимални изисквания за предоставянето на услуги. Как ще се справим с управлението на портовете? Как ще бъде уреден достъпът до пристанищните услуги. Може ли един оператор да има достъп, а други фирми да бъдат отхвърлени? По какви критерии ще се работи? Е, когато говорим за местни оператори, трябва да бъдем внимателни. внимателни, защото управлението на пристанището работи и приема различни услуги. Не бива да допускаме изключване на услуги от набора, който се предлага. Ако, например, има частен оператор, те също, той също ще бъде част от конкуренцията когато се предоставят услуги. Председателят моля, е, спазвайте регламента за изказване, в противен случай ще прекъсвам. Редно Мозилие, господин председател. Е, ще говоря за Марсилия, петото европейско, второто средиземноморско и най-голямото е, френско пристанище. Е, очевидно е, че трябва да работим за повече конкурентоспособност. Имам чувството, че се говори за постепенна либерализация. Множеството са дейностите, които трябва да излязат от обхвата на регламента. Е, има различни дейности, за които трябва да говорим, но винаги трябва, когато говорим за ефикасност е, и е, да, прозрачност, да, поми, да си зададем един основен въпрос. Доколко това обслужва нашите на дейности решението на Европейската комисия се отразява на конкурентната способност и по отношение на външни оператори, които да дойдат. Мисля, че тук не е направено достатъчно и трябва да работим по въпрос. Благодаря, казва председателят, също за краткото изказване, за това, че спазихте регламента. Колегата Киркос. Надявам се, че упоритата работа на господин Флекенштайн ще, Флекенштайн ще доведе до резултат. Крайно време е тези изкривявания на конкуренцията да излязат на светло. Нуждаем се от прозрачност. Това е един от основните моменти в доклада. Става дума и за достъпа до пазара, който не трябва да става неконтролирано. Но разбира се, трябва да има и широка възможност за избор на оператори и известно ограничение на услугите може да се допусне, но в рамките на ясна процедура. Освен това съм съгласен за, с казаното за работещите на пристанищата. Връщаме се към средновековието. От Гърция са известни примери, че, например, едно пристанище се екс се финансира от Китай или от арабска страна и когато се случи някакво нещастие или инцидент, това не се приема за трудова злополука. Трябва да помислим по въпроса. Благодаря на докладчика, желая успех. Сега Клаудия Тападел. Благодаря. Мисля, че това е изключително важен въпрос. Важно е да имаме е, регламент по тези въпроси. Пристанищата са важен економически компонент и трябва да имаме до ясни правила за услугите, предлагани в пристанищата. Има и различни а, форми на дъмпинг от различни оператори им един от проблемите е подобряване на механизмите за координация и създаване на по-голяма финансова прозрачност за отношенията между местните органи и власти и операторите в пристанищата трябва да имаме и прозрачни такси за пристанищната инфраструктура. Всич, ако не внесем яснота по тези въпроси, ако не постигнем ясен регламент, ще има много пристанища, обект на инвестиции, включително чрез Европейската ТНТ програма, което обаче все пак няма да направи европейския пазар в този сектор по-конкурентоспособен. А, и в нашата страна имаме едно от големите пристанища, но въпреки това ние не работим както трябва. Сега господин Либератски. Благодаря, господин председател. Не мога да изразя е, съгласие с моя колега, не се нуждаем от е, регламент, но трябва да приветствам действаме е, едни правила, които да са общо приложими. Не става дума само за конкурентоспособност, е, е кое пристанище ще бъде е, по-конкурентоспособно от Мадейра или от е, пристанищата на Малта. Е, ако искаме един общ пазар, комисията трябва да помисли за по-голяма привлекателност, по-голяма достъпност на пристанищата и така нататък. Да, финансова прозрачност, но не е самоцелно. Трябва да търсим по-голяма ефективност. Нуждаем се от надежни услуги. И нека да кажа нещо по повод изказването на нашия председател. Има вероятност да се отхвърли цялото предложение. Очевидно пред докладчика са поставени сериозни дилеми ние имаме в Полша редица пристанища с, с техни представители. Съм говорил и в Чечени, в Дански, в Гдиня. Те са против приемането на този документ. Радвам се, че докладчика отбеляза проблемите на работата. Е, че, че да, трябва да сме наясно какво искат корабопритежателите, какво иска и комисията. Но трябва да сме наясно, че това е опасно предложение. Е, през последните години комисията се предлага неща, които по никакъв начин не подобряват заетостта, безопасността на труда или инвестициите в пристанищата тук общо взето нещата вървят назад и аз съм съгласен с, с колегите от ГУА и Зелените, че тук не говорим за екологични стандарти и така нататък, увеличавайки обществените услуги а и безопасността. Да, ние искаме по-голяма безопасност в пристанищата, но не на базата на не приемливо предложение. Редица колеги от различни политически групи отбелязаха огромния брой затруднения с тези услуги. Така че нека да помислим дали да си губим работата в комитета. И второ, ако се нуждаем от предложение за прозрачност, ние се нуждаем от такова предложение за различните браншове. Това е много важно и аз наистина настоявам. Не се нуждаем е, повече, от повече предложения за достъп до пазара. Нуждаем се от новите директиви за обществените поръчки. Някои от тях вече се прилагат. Това предложение не е необходимо и се надявам, че нашата комисия ще го отхвърли напълно. Благодаря сега Джеки Фостър. Благодаря, господин председател е, на докладчика. Е, не едно, за първи път говорим по това. Не зная дали всички членове приемат е, общия подход на съвета, но един поглед към историята сочи това, което се случи в Великобритания преди 30 години, където приватизацията на портовете доведе до определени резултати, което не стана навсякъде. За общия подход се притесняваме. Имаше движение, имаше изключения за различни въпроси, свързани с дейностите, но позицията на Великобритания сочи, че не е отбелязан достатъчен напредък в, по отношение на в съвета по отношение на различни дейности. Социалните разпоредби, които съществуват, разбира се, трябва да се имат предвид. Приветстваме добрата конкуренция. Имаме още път да извървим до, да утвърдим въпроса за държавните помощи. Да, ние говорим за единен пазар, а на конкуренцията трябва да е между пристанищата. И а, аз ще се съглася, че господин Флекенштайн има изключително трудна задача, но не смятам, че що се отнася до Великобритания, ние ще се съгласим. Сега господин Ониди от името на комисията през 2003 година. За първи път отхвърлихме този пакет, 2004 за втори път. Господин Яцембовски беше докладчик и сега господин Калас ни представи въпроса, т.е. за четвърти път участваме в това начинание. Така че ще се съглася с господин Флекенштайн, трябва да се подпомогне конкуренцията. Господин Юнидис, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря, че поставихте днешните разисквания в техния исторически контекст и ми давате възможност още веднъж да отбележа, че този трети опит, както вие сам го нарекахте, е различен, различава се от предходните две предложения. Не само новият комисар е прагматично настроен, както отбеляза господин Флекенштайн, а и сме се получили от досегашния опит. И тук а, е, имаме пред себе си текст, който поставя акцента в далеч по-голяма степен върху разнообразните е, решения, е, дейности и прочие, а и тяхната организация по пристанищните комплекси в Европейския съюз. Очевидна е също така проявената пропорционалност, т.е приложното поле на текста обхваща всички пристанища от ТНТ, т.е. Не, не всички останали, защото заето 329. Значи, общо от тях 104 са от основната мрежа, които попадат в приложното поле. И така фактически обхващаме всички важни пристанищни комплекси, за да ги, да ги укрепим и да доведем трафика по-близо до е, ползвателя. И това ни убеждава, ние сме убедени в определения екологичен принос на този регламент, е, т.е. за така нареченото позеленяване на транспорт. А и структурата на текста е различна в сравнение с досегащите предложения. Много се акцентира върху прозрачността, финансовата прозрачност, действащата уредба, специално на обществените поръчки, както и предстоящите да бъдат въведени до година е, норми за концесиите обаче не стигат в случая, трябва да се отиде по-далеч по отношение на пристанищната дейност, това е, се и опитва да направи текста. И най-сетне, що се отнася до достъпа до пазара, много съм удовлетворен, че мнозина от вас днес е, все пак не оставиха, така не отхвърлиха до край е, този аспект, т.е. осъзнават неговото относително значение. В такъв смисъл, че ние не, не предлагаме пълна свобода на пазара. Някои държави членки са предпочели именно това. Британският пример, прочем, е много, много добър за е, регулирането на частната пристанищна дейност, но това не е единствената възможност, разбира се, в Европа. И онова, на което ние особено държим, е поне навсякъде пристанищните власти и държавата да има избор. Тоест, регламентът дава възможност е, по места да се е, предпочете едно или друго разрешение. Втори е, особено ценен принос на пазарния аспект са значителните, солидните гаранции. Повечето спорове днес, свързани с пристанищните комплекси, стигат до съда, обаче тези пристанищни комплекси, целият този отрасъл е твърде важен, за да бъде оставен единствено на преценката на съда, е, без е, каквато и да било координация или всеки отделен казус да се решава на парче по е, законите за защита на конкуренцията. Значи има сериозни гаранции за, за защитаване на, на, на правата на, на различните заинтересовани лица, в това число по а, е, трудовоправни отношения. Отчитаме, разбира се, че представничните дейности са организирани по различен начин и оставяме достатъчно свобода на преценка по, по възлагане на различните дейности, с възможност да се разчита на вътрешни оператори, много пристанищни власти особено държат на това, или дори да се въведат изключителни права. Ние фактически не успорваме обстоятелството, че в много случаи, на много пристанищни комплекси, е, изключителното възлагане, изключителните права ще се запазят като водещ принцип. Тук, разбира се, оставяме на страна пътническите превози. Някои от вас биха желали да обхванем и тях. Е, не обхващаме е, също така е, товароразтоварните работи, тъй като това беше едно от основните препятствия пред по-нататъчния напредък. Няколко думи за държавните помощи. Е, според мен, е, благодарение на опоритите усилия на докладчика в Лекенштайн, за нас е удоволствие отново да го видим тук като член на тази комисия, благодарение на тези усилия е, се е породила очевидно една добра политическа динамика помежду ви за да се стигне до края на тази година, и, и това е ангажимент поет от е, комисията е, да се стигне до подновена е, обща блокова дерогация или изключение по отношение на пристанищата. Тук става въпрос за изключение от общото законодателство за защита на конкуренцията. между другото, пристанищата в Вопиеща се нуждаят от капиталовложения. Вчера водихте разговор с координаторите по ТЕН-Т. В тази връзка при прегледа на пристанищните комплекси, който направихме заедно с Европейската инвестиционна банка, се оказа, че две трети от проектите, които биха могли да дадат бърз, осезаем економически ефект, две трети от тези особено обещаващи проекти, са свързани с пристанища. И най-сетне регламент имаме. Е, съветът е, в един момент се беше ориентирал към директива, но прие е, нашите аргументи, в смисъл, че един регламент би бил далеч по-полезен при по-висока степен на правна сигурност, с по-голям дисциплиниращ ефект върху някои от частните оператори, в частност, доколкото регламентът действа пряко. И на второ място, що се отнася до социалната политика, винаги има какво повече да се направи. Ние определено, комисията, е, желаем заедно да се задълбочим някои от аспектите на, на социалното дело. Но в крайна краща, ако става дума за увеличаване на заетостта е, в пристанищите комплекси и подобряване на условията на труд, най-вече трябва да дадем една солидна нормативна база на пристанищната дейност, за да се подобри економическото състояние на пристанищните комплекси в Европа. Сега за... Благодаря в заключение докладчика. Благодаря за многото изказвания, идеи, предложения с изключение на две изказвания от собствената ми политическа група, които казаха, пиши каквото искаш, ще го отхвърлим. Повечето ми помогнахте. Иначе социалистите и демократите са така а, любители на, на спора и спорим къде когато заварим. А, искам да кажа няколко конкретни думи. Аз съм за, лично съм за регламент, защото директивата е подходяща тогава, когато не се отнасяме сериозно към регламента. Е, сега е, вечното щастие на живота ми не зависи от това, но според мене това е верният подход. По въпроса, нуждаем ли се изобщо от регламент или директива? И тази, тези приказки не са нови за мен. Има различни мнения по въпрос. Важно е само да гарантираме самостоятелността на пристанищата, казват. Не може политиката на пристанището в Мадрид да се определя от Барселон, да, да Барселон се определя в Мадрид, а на Копър в Любляна. Това първо. Е, глава втора не трябва изцяло да отпадат там се залагат минимални стандарти, въпроси за различните задълж... обществени задължения, така че не можем ангро да отхвърляме. Това, което не ни се ще да стане, е, е задължително да прехвърлим всички тези професии в така наречения пазар, но е, това не е повод да заличаваме главата. Надзорните органи, това не е надзорен орган, който помага на Европейския съюз да следи дали всичко става там поред и по закон. Не говорим за правата на потребителите е, в някои пристанища няма така да се каже бюро жалби. Тук не става дума за някаква бюрократична а, служба, а става дума за това да кажем, как да се организира този тип дейност. Тук разликите могат да бъдат големи. И е, предпоследното. Всички сме против бюрокрацията. Съгласен. И мисля, че дори можем да успеем. Е, е, изчакайте да ви представя предложението, но е, онези, които бяха тук е, миналия път, знаят, че аз стриктно се разграничавам от вижданията на комисията тук. И накрая, социалното положение подобен регламент не може да гарантира е, нито бройката, нито качеството на работните места. И все пак е, при цялата модернизация и всички викове към комисията да се подобри положението на докерите и така нататък. Защото е, в 21 век не можем да се съгласим, че в европейските пристанища хората се редат на опашка, за да им възложат някаква работица за деня. Така не може. Председателят, благодаря. С това приключваме първата от поредица дискусии по пакета за пристанищата, с което пристъпваме към темата за безпилотни управляеми самолети, така наречените дрони. Джеки Фостър има думата. Моля онези, които напускат залата да не вдигат шум, защото времето ни притиска. Джеки Фостър има думата. I would ask to continue your discussion outside, please, because we have to continue. Моля да продължите разговорите си извън залата. Тук имаме все още работа. Благодаря, господин председател. Аз с удоволствие ще започна изказването си, след като колегите напуснат залата. Right, thank you, Chairman. I think um, Most people have left now. Who want to leave anyway? А, благодаря, господин председател. Мисля, който желаеше да си ходи. Аз няма, господин председател, да се обидя, ако колегите не проявят интерес към пренаречените дронове. Now you, now you yes, I think that's fine. Okay, well, thank you, Chairman, and um, ladies and gentlemen and... Благодаря, господин председател, госпожи и господа колеги, членове на комисията. За мен е голямо удоволствие, всъщност, да ви кажа, че ми се представя тази възможност да се занимае с този проект. То си е, то си е начинание, нищо нямаме е, в е, това отношение. В Европа нямаме регламенти, нямаме директиви, е, свързани с безпилотните летателни апарати. Но явлението е факт и ще се разраства с течение на времето. Колеги тук знаят, аз професионално съм се занимавала с въздухоплаването, с аеронавтиката и се гордея с този си професионален опит. Познавам значителна част от историята на въздухоплаването. Няма сега да ви преподавам неговата история, но всъщност нещата датират от няколко хиляди години насам, още от китайските хвърчила – Можем да минем през скиците на Леонардо, макар и той да не е осъществил нито една от тях. След това знаменити физици, като Нютон, като Кайли, които са поставили основите на аеродинамиката. И вече стигаме до последното столетие с французи, американци или англичани. Минаваме през витловите, през турбовитловите и реактивните двигатели и така нататък до днес. Динамична, бурна история през последните 100 години. Изпратихме летателни апарати до Луната, така че безпилотната машина, е, и още повече летателния апарат, не е нещо ново. И така стигаме до, до проекта, е, имаме един работен документ. Е, надявам се, той вече е бил преведен на всички езици, но само някои акценти. Е, дистанционно управлявания летателен апарат е, е ползван от британската флота от, от, доста отдавна. Но общо взето през последните 15 години се наблюдава подем на това направление, разбира се, преди всичко за военни цели. И има производители, като BA, е, British Aerospace е, е, и други, които са на предната линия на тези разработки. Отчитайки сегашното състояние на, на нещата, явлението, безпилотните е, летателни апарати е, уместно са включени в е, европейски програми, като Европейско небе, Хоризонт 2020. Отрасълът от стопанска гледна точка и от научно-изследователска и развойна гледна точка има огромен потенциал. И ето защо е задължително да поддържаме световните промишлени стандарти, които сме постигнали, в което отношение водим. Ако вземем само Великобритания, за пример, повече от 6000 са търговските начинания, предприятия, които предоставят услуги, разчитайки на безпилотни апарати от като се започне от аерофотография и се стигне до спасителни е, операции, да вземем цялата област на гражданската защита, е, борбата с горските пожари. През 2012 година комисията, разбира се, поде инициатива, има ръководна група,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 И разбира се, Европа не е сама в това отношение. Съединените щати пазарът е огромен, в, в Япония, в Австралия, в Китай. Така че имаме едно световно явление с огромен е, потенциал и възможности за глобално сътрудничество. Въпросът обаче е как да подходим. И в доклада всъщност съсредоточаваме вниманието върху следното. Имаме три категории. Значи, в първата категория имаме големи безпилотни самолети, които могат да бъдат регламентирани по, по линия на регламентацията на въздушния транспорт. Но в другата крайност имаме играчки, фактически, любителски такива неуправляеми летателни апарати, които на, на които не би трябвало да пречим. Възниква въпроса, разбира се, за нарушаване на обществения ред, щете за хулигански прояви. И в средата обаче имаме един сериозен сегмент, с който именно би трябвало да се занимаем. И ако няма изключение от общото действащо е, законодателство за въздухоплаването, дейността в този среден сегмент е законосъобразна само ако е уредена изрично. Великобритания, между другото, е разработила за нуждите на съвета работен документ. Е, други държави членки също са готови да споделят опита си. И Оттам вече, само да нахвърлям най-важното, свързано с документа на комисията. Значи първо въпроса за безопасността, за разрешителния режим, за е, неприкосновеността на личния живот, е, за квалификацията на оператора, за гражданска отговорност, защо не? Има редица въпроси. Онова, което е изключително важно обаче, е да не усложняваме прекомерно нещата, тъй като вече се работи по много от тези неща. И вместо това, отделните производители, е, търговски оператори и, и прочие, е, да лобират по-отделно пред мен. Аз преди няколко месеца събрах всички най-големи заинтересовани страни, като вземем е, ЕАСА, Агенцията за безопасност на въздухоплаването, е, Международната организация за стандартизация във въздухоплаването, Сезар, съвместното европейско предприятие, различни национални органи по управление на, на въздушния транспорт, производители като, като БА, като Ролс Ройс, ЕАДС, без да забравяме, разбира се, и европейския въздушен спорт. Е много сериозен отрасъл със стопанско значение продължение на 3 часа е, е, разговаряхме, присъстваше и комисията. Посетихме Вашингтон е, в последствие. За щастие успяхме да разговаряме с Американската федерална агенция за въздушния транспорт, с сенатори и се осведомихме за намеренията на, на американците. Оказа се, че те се движат в същата посока – постепенно, разглеждайки всеки отделен случай, и двете страни е, признаваме обаче, че трябва да се стремим към оперативна съвместимост. Стопанският е, интерес е огромен, стопанският ефект би бил огромен, така че трябва да гарантираме съвместимост и технологична, и, и нормативна. След това е, е, имахме отлична среща в Рига. Там се подготви декларация от Рига с участието на комисията. И много са детайлите, разбира се, но, но, но аз е, все пак е, бих искал да чуя и колегите в сянка. Главното направление, така да се каже, за мен се състои в следното. Е, Ярос, е, Международният стандартизационен орган за въздухоплаването, е много солиден орган. И би трябвало е, да се осланяме на, на него. Да не се вторачваме в собствената си европейска специфика. Да потърсим разрешение на международно равнище. Препоръчвам ви един много изчерпателен доклад на Камерата на лордовете, който за разлика от повечето такива доклади е доста прегледен и четлив. Освен това декларацията от Рига ви препоръчвам да, да погледнете. Трудна ще бъде задачата, наистина, господин председател. Аз, разбира се, бих искал да приемем доклад по инициатива, подкрепен широко от политическите групи за да отправим едно категорично политическо послание най-вече, че сме готови да, да посрещнем това ново предизвикателство, да отговорим достойно като нормотворци е, и да е, дадем простор на е, тази дейност с голям економически потенциал. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата, разбира се, за извършената от нея работа, е, чието главно достоинство е, че задава контекста и, и подсказва обща методология. Методология, която аз поделям и бих резюмирал както следва. Глобален подход и ясна регламентация за промишлеността и за ползвателите. Две политически, е, два политически принципа след за ни водят. Максимална свобода за професионалистите от отрасала и максимална защита за нашите съграждани. Имаме сериозен кос в това отношение. Било то за, по отношение на малките така наречени дронове, в които Европа е лидер, е, било то за големите е, дронове, които имат не само военно, а и гражданско приложение. 2500 са общо операторите на дронове в Европа, официално регистрирани, по стотици са в е, Великобритания, в Германия, в Франция. И аз съм особено удовлетворен от готовността на Европейската комисия да, да работи по този е, важен и, и деликатен въпрос. Е, главната цел тук е интегрирането на е, дроновете в е, режима на гражданското въздухоплаване. За, за гарантиране на, на безопасността. Докладчицата подчертава необходимостта да се работи с разчитане на световния стандартизационен орган Жарос аз го подкрепям този подход, тъй като по този начин на нашите стопански субекти ще се даде максимален достъп до световен пазар, ще се създадат работни места. Абсолютно задължително е международното сътрудничество в това отношение. По-настоящем държавите, които наистина са регламентирали по някакъв начин дроновете, са именно европейски. Ние сме водещи в това отношение и би трябвало да се възползваме от това в международен мащаб. Що се отнася до доклада? Европейска народна партия смята, че трябва да дадем ясни и реалистични предложения по следните пунктове. Правилата на движение, е, мерките за сигурност и безопасност, условия на разрешаване и защита на гражданите. И най-сетне нека кажа, господин председател, че ни се отдава възможността да работим по едно много вълнуващо, интересно предизвикателство. Не бива е, да се отклоняваме от това предизвикателство. Отрасълът е много обещаващ за цяла Европа и ние би трябвало да подходим конструктивно към него. Благодаря. Следващият оратор, докладчик Сянка. Благодаря. Господин председател, благодаря на докладчицата и подчертавам, че запознавайки се с проекто текста на госпожа Фостър, който съдържа редица предложения, по които е работила и комисията през последните няколко години, в която връзка докладчетата основателно посочва, че гражданските приложения на, на е, безпилотните или дистанционно управляемите летателни апарати са много обещаващи. Впрочем, Европа вече е направила немалко и има шанса да се превърне наистина в глобален играч. Е, е, е, разбира се, от цялата тази обширна материя трябва да изберем към какво да насочим вниманието си. И според мен преди всичко трябва да мислим за безопасността. За правата на нашите съграждани. Неприкосновеността на, на личния живот, защита на личните данни. Нашата политическа група, социалисти и демократи, смята, че една рамкова уредба би следвало да се създаде на общо европейско равнище. Това е единствената възможност да се осуети изкривяване на, на пазара, е, да, да се предотврати неефикасното е, многообразие е, на нормативни решения. Като вземем Франция и Великобритания, например. Нуждаем се от общ, европейски подход и е, това е толкова по-важно в световния контекст. Европейският съюз следва да излезе с един общ подход. Три три момента, които представляват значение за нас, вече конкретно по материята. Първо, развитието на сектора, развойната част следва да се подкрепи с средства на Съюза, Хоризонт 2020, Косме, трябва да се разчита на тези финансови възможности. Вторият момент е по-скоро проблематичен за новата уредба. Ако вземем становище на комисията, ще видим там особено значение се отдава на ярост на световния форум, който е едно много добро средище за обмен. Но според нас ИКАО би следвало да играе по-важна роля, наред с Европейската агенция за безопас, безопасността на въздухоплаването. И не след не трябва да сме наясно на къде сме тръгнали. Директива, регламент, препоръка. Аз самия за сега нямам отговор на този въпрос, но добре е да си отговорим на него в самото начало.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 сектора на дроновете, безпилотните системи е изключително важен, що се отнася и до преодоляване на безработицата и развитие на економиката, но е нужно да има а, ясни правила, които обаче пък не би трябвало да задушават създаването на възможността за създаване на работни места. Хармонизацията може да задържи развитието на отрасъла, защото между държавите членки има различия. Следователно, нужно е да се внесе яснота по въпроса. Европейските е, норми трябва да бъдат така изградени, че да устоят на бъдещите развитие в отрасъла. Необходимо е Европа да бъде конкурентоспособна на международната сцена. Търговското приложение на безпилотните системи би имало последствия и въздействие върху различни области, не непременно само върху развитието на економиката и създаването на работни места. Мисля, че тук трябва да се спрем на нещо изключително важно, а именно разрешенията за дронове, правните аспекти, признаването на обучението на оператори на безпилотни системи и разбира се, много важно също така е да се отдели нужното място и внимание на неприкосновеността на личността. За да може, разбира се, да се прибягва в случай на потребност и към средствата за правна защита, е нужно да има и ясна правна уредба, да се обоснове необходимостта от използване на дронове, да има отговорност съответно за операторите и собствениците на безпилотни летателни системи. Нужно е да има специална идентификация при използването на подобни системи. Държавите членки трябва да направят необходимото, за да има ясни норми, които да се прилагат, да бъде ясно всичко, що се отнася до отговорността и безопасността. Необходимо е да се носи наказателна отговорност, разбира се. Ако се причинят щети, ако възникне происшествие. Обещетения трябва да се плащат, ако е необходимо това, и на отделни лица, когато има пострадали, например. Европейската агенция за авиационна безопасност може да издава разрешение в, за съответна маса системи, а, а по-леките обекти остават в правомощията на държавите членки. Струва ми се обаче, че трябва да се изгради различна система за издаване на разрешително. Всичко трябва да се основава на принципа, свързан с анализа на рисковете. Що се отнася до обучението на операторите? Мисля, че тук нещо се пропуска, поне до сега. Много ви моля, нека направим нужното, така че да няма различни условия пред, поставени пред държавите членки, защото това ще бъде препани камък а, о, за създаването на общ пазар. Ще бъде по-лесно за развитието на професията, ако се уреди въпроса, свързан с европейското обучение. По-нататък, неприкосновеността. Много важен е този аспект, да не го пропускаме, когато се разисква технологията на безпилотните системи. Благодаря на докладчика госпожа Фостер Наистина, разискванията ни са изключително интересни и се надявам, че и в бъдеще ще бъдат толкова интересни и важни. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор има думата. Kerran anteeksi pyyntö. Госпожа Килунен. Благодаря, господин председател. Катерина Конечна е докладчика в Сянка. Тя отсъства. Ще прочета нейната позиция. Благодаря на госпожа Фостер. Много се радвам, че ще разгледаме този въпрос, защото и както господин Калас заяви, Необходимо е сега да се заемем с този проблем, защото в противен случай ще се изправим пред сериозни затруднения в бъдеще. Що се отнася до регулирането на безпилотни авиационни системи, трябва да имаме въпроси свързани с сигурност, безопасност, отговорност, защита на данните, неприкосновеност. Трябва да имаме ясна представа къде дистанционно управляемите летателни системи ще бъдат допуснати и къде не. Например, не бива да бъдат допускани до атомни централи, летища и други стратегически обекти. Що се отнася до сигурността, аз съм против е, военното приложение на дроновете. Има наистина изключително е, добри възможности да се използват дистанционно управляеми летателни системи е, в полза на всички, но не и за военни цели използването на дронове срещу е, граждани не е приемливо. С удоволствие очаквам да разгледаме този въпрос в бъдеще. Моля да ме извините, че в момента не съм е, е, е, в залата. Желая ви всичко най-добро. Катерина. Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. I will continue in creation. Продължа на харватски. Благодаря на госпожа Фостер за изготвения доклад, особено като се има предвид, нените имат предвид нените широки контакти с заинтересовани страни, които са свързани с процедурата и работата по регламента относно дроните. И мисля, че трябва да отбележим няколко основни момента, които са особено важни в доклада. Първо, че те трябва, със сигурност трябва да станат част от е, авиацията на Европейския съюз е, предвид развитието. Те могат да се използват за търговски цели, в случая, както говорим, за целите на гражданската авиация. Трябва да подчертаем обаче, че трябва да обърнем внимание на въпроса на личната неприкосновеност и защита на личните данни на европейските граждани. Решението на този въпрос обаче не трябва да създава затруднения при използването на безмоторните летателни самолети. Така че нека да не забравяме и нещо друго. Тук се разкрива една възможност да разкрием работни места за млади, образовани хора, като се има предвид е, още повече, че около 80% от елементите и частите могат да се произвеждат от малки и средни предприятия. И предвид факта, че става дума за новаторски услуги, това ще даде възможност да създадем екологично ориентирани производства, нови иновативни технологии, ще бъдат широко прилагани. Въпросът тук обаче от особена важност е да се подготвят, да се обучат операторите. Както чуваме от доклада, има само един или два такива центъра за обучение в Европейския съюз. Несъмнено се нуждаем от разширяване на броя им но това разбира се ще даде възможност и за повече работни места и в други сектори всичко свързано с сигурността, безопасността и така нататък. Това, което ми прави впечатление в съобщението на комисията, е едно кратичко изречение, което малко ме изненада. Трябва да се използват не така наречените не само дроните, а и по-малки апарати, така наречените пчели на на е, жаргона на това производство и на тази, е, тази техника. Казвам това, защото смятам, че трябва да вземем предвид е, това е, и да не подценяваме екологичното отражение на тези е, летателни апарати. Трябва да мислим за използване на апарати, които да бъдат част от економиката на затворения цикъл, така наречената кръгова економика, да се използват материали, които са лесни за рециклиране тези летателни апарати не трябва да поражда да водят до създаване на нови, да речем, електронни отпадъци. Всичко това може да се обвърже с а, емисиите, контрола на емисиите, опазване чистотата на въздуха така че това също не бива да се забрави. И четвърто, това е иновативна технология, която се използва не само в сферата на новите материали, но в електрониката, комуникациите, управлението им. Всичко това са все нови методи на работа и технологии, свързано с вижданията на програмата Европа 2020 2020. Така че е, нека не подценяваме и тази страна от нещата. Председателят, благодаря. Това са докладчиките. Е, сега е, ще дам думата за изказване. Имате по две минути. Крос, господин Кроспах, благодаря аз от своя страна също. Искам да благодаря на Джеки Фостер за под работата и по доклада и за целия и подход е, към темата. Много позитивен. Нуждаем се от това, защото общо обществените, публичните нагласи, ума настроения са свързани по-скоро с чувство на страх, така застра... усещане за застрашеност на личните данни и личната неприкосновеност. Така че като цяло се радвам да, да констатирам, че имаме положителна нагласа, което е важно с развитие, за развитието на потенциала. Два въпроса ми се струват важни. Първо, безопасността е, и сигурността е, тук се включват много области, много подобласти, но ми се струва, че една основна предпоставка, е свързана с управлението на тези летателни а, апарати, впрочем аз не отдавна бях на под конференция по тази тема в Брюксел, където чух от един експерт, че управлението е толкова лесно, че чак плаши. Да не забравяме това. И освен това по отношение на разпределението на частотите и така нататък трябва да бъдем бдителни. Тук е, РЕАСА, Евроконтрол и други агенции ще играят много важна роля. И накрая, може би, общия интерес. Нека не мислим само за търговското въздухоплаване, но да имаме предвид е, и хора, които проявяват интерес към летенето не само с търговски цели. Не бива да подценяваме и не бива да орязваме техния интерес. И сега последното изказване. Много се каза, много важни неща се казаха, които подлежат на уточняване, но има един въпрос, по който аз не съм наясно и някакси не чух е, тук да се говори по този въпрос. Ако допуснем подобна иновация в Европа, Факт е, че тук има голям потенциал за работни места и така нататък. Но ако това стане преди да се пуснем в уточняване на подробностите, трябва да сме наясно в какви рамки ще позволим това. С други думи, общо европейска уредба ли искаме или все това да бъде предоставено на държавите членки, защото днес вече се чу, че държавите членки е, имат различна уредба е, по въпроса и правила, и ми се струва доста неуместно да оставим това на държавите членки, защото тези летателни апарати ще летят трансгранично и трябва да се опитваме да хармонизираме нещата. И честно казано, аз не смятам, че хармонизацията е, ще попречи на развитието на тази технология. Напротив, е, мисля, че трябва да уточним нещата и тогава да се захванем на европейско ниво с въпроса. Това е, значи, моето предложение. Нуждаем се от европейска уредба, а не от държавите членки. Иначе ще имаме 28 отделни уредби. Сега да чуем комисията и ми е много интересно да чуем какво ще кажете за микроапаратите. Добре, но е, наистина ще трябва да има альтернативно гориво, за да бъде усъвместимо с екологичните изисквания. Е, моля да ме извините от името на Маркос, който е на път. Много е интересно наистина да е, подчертая, че много интересен дебат се водеше също така и в областта на железопътния транспорт. госпожа Фостер подготвила фантастичен доклад, изключително силен. Е, е, стъпваш на допитвания до всички заинтересовани страни, а и днешните разисквания сочат наистина, че в крайна сметка в е, е, съобщението на комисията ние зададохме рамката. В проекто доклада на госпожа Фостер вече много ясно вниманието се отделя на нужните мерки и стъпки. Три неща. Първо, неотложният характер на въпроса. Може би сме закъснали вече. Наистина изключително е това явление. Госпожа Фостер обобщи каква е, е економическата страна на системите. Да, тези е, технологии са изключително разтърсващи защо? Защото научаваме изключително много, що се отнася до бъдещето евентуално развитие на гражданската авиация, което много бързо ще се случи. Нещо друго много важно в доклада. Е, необходимостта от е, съразмерен подход. Напълно сме съгласни и при издаването на разрешенията, и при е, нормите за е, действие е нужен подход, който да се основава на оценката на риска и, и ясни критерии, които обаче подлежат на формулиране. Мисля, че критерия за тежестта е, теглото на апаратите е много валиден, но вероятно ще има и други Наистина гордеем се, че Европейската агенция по авиационна безопасност е водеща. А, също така и Ярус органите, работещи в областта на безпилотните системи, съвместно трябва да направят нужното, за да гарантират безопасността на а, летателните системи, а да гарантират и приемането им от обществото. Проекто доклада на госпожа Фостер очертава различните аспекти, свързани с защита на личните данни, отговорност и прочее. Но за всичко това не непременно трябва да създаваме нови норми. В някои случаи се, е, съществуващите норми, разпоредби могат да бъдат пригодени с някои насоки или промени, е, така че в крайна сметка да можем по този начин да уредим е, съществуването на летателните системи без създаването на допълнително бариери. Благодаря. А сега госпожа Фостер има думата. Благодаря. Благодаря на колегите, благодаря на всички колеги от комисията за изключително позитивните изказвания. Предизвикателството е голямо, не сме работили до сега в тази област и комисията правилно посочи, че съвместно трябва да насочим усилията си. Това е от голямо значение за Европа, както и целия свят. Сега, показаното от колегите. Няма да навлизам в подробности. Но докладчиците в сянка, господин Мозелие, първо към вас обръщам благодаря за вашите бележки. Да, наистина има водеща компания Сефран, например, в варигата на доставката. И сте напълно прав, че малките и средни предприятия са много добре представени, що се отнася до производството на донните компоненти. А ние в Европа имаме водеща позиция на този пазар. Именно това бе водещото за мен при а, подготовката на моя доклад. Трябва да видим какви са точно предизвикателствата и как най-добре да а, ги разрешим. Що се отнася до сътрудничеството? Комисията подкрепи този факт. Наистина, а, е, Ярус е а, международна организация и председателя им присъстваше на, на заседанията, организирани от мен. Надявам се, че всички ние говорим на един глас. Що се отнася до безопасността? Да, сигурността безусловно е най-важното. няма смисъл да работим, ако не всички сме убедени а, е, около а, е, представата и убеждението, че безопасността следва да бъде водещо в а, е, този област. А, всичко останало просто губи значението си, ако не можем да гарантираме безопасност. По-нататък, световните участници, финансиране и прочее. Наистина, добре го казахте. Трябва да посочим Сезар, Хоризонт 2020 като възможни източници за финансиране. В момента като че ли не става толкова дума за източниците на финансиране, а за участието на отрасъла например, научно-изследователската дейност, дали ще има заделени конкретни средства от Европейския съюз. Ми ние можем да кажем, че в отрасъла всъщност е важно да се заложи финансиране там, където се извършва и планиране. По-нататък, за оценката на риска. Може би има известна разлика между нас. Американците работят поетапно, а когато всичко се основава на риска, какво казват представителите на отрасъла? Дайте ни регламента, ние можем да, или правилата, ние можем да започнем да работим. Когато имаме нормативна уредба, ние ще разработим собствените си политики. Мисля, че е, така стоят нещата, що се отнася до регулаторите. Е, казахте задушаване. Да, хармонизирането наистина е добро нещо, но много внимателно следва да се използва. Типовото одобрение и прочее. Мисля, че тук вече сме в доста напреднало положение в нашия отрасъл и съответно операторите, които се занимават с това. Колегата от зелените да, казахте ясно позицията си, що се отнася до а, а, военния отрасъл, но искам да подчертая, тук става въпрос единствено и само за гражданско приложение. Комисията по граждански свободи миналата седмица имаха разискване. Наистина този проблем е много важен. Когато имаме регламент за защита на личните данни за неприкосновеността, нужно е да приложим нормите, а не да добавяме, защото в противен случай просто ще бъдем залети от прекалено много актове. И мисля, че мога да се ориентирам към приключване. Що се отнася до околната среда? Е, при положение, че разполагаме с оборудването, започва производството, участват учените, е, разчитаме на е, най-новите технологии, които пък от своя страна би следвало да са наистина най-екологичните. В противен случай ще разработваме устарели системи. Благодаря на колегите е, Жорж, Смел. Ще имаме предвид казаното от вас. Благодаря също така и на Европейската комисия. И сега следва да поработим по доклада. Ще имам предвид всичко казано от вас, но важен е наистина факта, че имаме обща позиция. Ние в нашата комисия по транспорта действително сме насочили погледа си към бъдещето. Стъпваме на здрава основа и сме убедени, че това е правилната посока за развитие за Европейския съюз. Благодаря на представителя на комисията. Благодаря. Струва ми се, че можем да пристъпим към последната точка от дневния ред да доклада на Елжбета Лукашевска за замаляване замърсяването на въздуха от сухопътни травозни, превозни средства. Ще помоля да имате маничко търпение, след това ще ви дам думата за представяне на доклада.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 И се възползвам от възможността да благодаря на всички, които се включиха, за да изясним нещата. Благодаря и на нашата администрация на парламента за оказаната подкрепа. Главната цел на този регламент е, разбира се, да се намалят е, вредните емисии от пътните МПС. Има действащо законодателство, но трябва да се направи още и освен това да се облегчи до някъде задачата на производителите. Основно в предложението на, на комисията е да се изменят два регламента, които вече действат. Е, има редица важни неща, които предлага комисията. Първо, регистриране на тежкотоварните и въобще тежките е, пътни е, МПС, наред с пътническите, за намаляване на емисиите на амоняк. И да се насърчат потребителите да преминават все повече към автомобили с газови уредби, с, на, на, природен, на природен газ. Тук също трябва да се говори за метана с неговото парниково въздействие, като се предлага да, от комисията да се въведе е, въглероден еквивалент, фактически, за, за приравняване на тези емисии. Сега е също така въпроса за е, нискотемпературните вредни е, емисии, е, става въпрос за азотни окиси тук. Водещата комисия, разбира се, е тази за екологията, за околната среда. В проекто становището, което аз готвя обаче, не се съсредоточавам в такава степен върху екологичните аспекти. Аз се опитвам да насоча вниманието към растящата маса на МПС, особено за по-лекотоварните, тук става въпрос за лимити, за, за, за прагови равнища, обмисля се е, праговото равнища от 7,5 и 50 тона, Онова, което според мен липсва в предложението на комисията е задължението за е, въвеждане на индикатори, посочващи на водача на тежките е, пътнически е, автомобили, т.е. на автобусите, индикатори, които оказват на водача кога да премине е, на по-висока или на по-ниска предавка. Което се повишава ефективността на, на горене и, и е, се намаляват емисиите. Същото можем да кажем и за измерителните устройства за разход на гориво. и тук става въпрос за, за това автомобила да поддържа статистика на определени срокове, месец и повече средно потребление, за да се осведомява потребителят за фактически екологично въздействие на дейността си. Благодаря. Европейската уредба която действа, е важен аспект на Европейската стратегия за борба с промяната на климата и за преодоляване на всички вредни въздействия за общественото здраве. Имайки предвид колко е важен въпрос, обаче аз изразявам съжалението си, че нашата комисия за транспорта не е включена на равни начала в работата по материята е, с Комисията за околната среда. Е, при други подобни случаи двете комисии би трябвало да бъдат съводещи. Е, значи, комисията за околната среда и нашата комисия. На второ място определено нямаше, не, не се разви един колегиален процес. По материала на комисията, т.е. Е, до, до внасенето на доклада на, на становището е, на днешното заседание на комисията, но аз все още съм на разположение на колегите, мисля, че имаме време. Инак е, текстът има своето значение за намаляване на вредното екологично въздействие, за намаляване на административни предприятия, те препятствия пред разпространението на газови е, двигатели, при това с отчитане на е, вредното въздействие на метана, и имайки преди всичко това, предложението се движи в правилната посока. Но може да се отиде и по-далеч е, по усъвършенстване на текста на комисията, за включване частност на текстове за намаляване на административните пречки не само за леките, но и за тежките автомобили е, на природен газ, автобусите в това число, както и за въвеждане на тестове за съответствие при реални условия на експлоатация. Тъй като е, производителят не тества по този начин, не във всеки случай благодаря. Следващата докладчица Сянка Гизина Майснер. Благодаря, благодаря на, на, на докладчицата. Наистина не сме разговаряли <laughs> все още с нея до, до днешния ден, но, но съм сигурна, че на следващите фази от процедурата ще имаме възможност да поразговаряме. Наистина сложен, експертен е въпросът. Комисията за околната среда е водеща, нали, след като става дума за емисии, традиционно Комисията за околната среда води, ние обикновено пък пишем становище. Не знам дали ще се умеем да променим това положение на нещата някой ден. Просто така се задала традицията. И, добре е, че участваме във всеки случай. Съгласна съм с докладчицата. Екологичните аспекти са много важни, но, но те са важни и за нашата комисия, доколкото голяма част от емисиите се дължат на е, превозни средства. Но включването на въглероден еквивалент е, за отчитане на метана Ясно е, че това е включено в предложението, но трябва все пак да се разграничават нещата. Метанът не е така опасен за здравето, за разлика от въглеродния а, окис и двуокис. Макар и да има парников ефект. И, и аз имам известни съмнения а, по отношение на приравняването на двете емисии. След това имам въпрос за а, а, теста при студен старт на, на двигателя, е, който ще се регламентира с акт по делегация, доколкото разбирам, трябва да видим. Е, колко често ще се актуализира тази уредба, дали може да се остави на акт по делегация. Сега тези 7 тона и половина ние приемаме, тъй като те съответстват на практиката. Лимитите е, за нитрит, нитритен окис. Е, аз не съм химик. Е, значи, има лимити за азотни окиси, НОКС, т.е. НО, ХИКС. Сега за азотен двуокис или, или е, е нитрит, е, не знам. Е, трябва да, да, да ми разясни някой каква е разликата. Но, е, общо взето, това, което предлага комисията е разумно. Е, по-нататък въпроса за информирането на потребителя, за, за включването на, на устройства, отчитащи емисиите и, и разхода на гориво. Друго нещо, което се предлага по делегация е именно, именно това, нали, комисията да уреди въпроса по делегация за а, различните измерителни устройства. Знаете, въпросът винаги е щекотлив, колко дълъг ще бъде мандатът, с който се делегират такива правомощи на комисията, ще имаме ли възможност ние да коментираме? Благодаря. Гоша Куленен, сега, значи, тя е вече истинска докладчица в сянка, няма да чете от името на други. Да, господин председател, наистина, аз съм докладчик сянка по а, този пакет. И отзивите в които получавам, наистина сочат в посока към намаляване на, на, на емисиите. Има такава една обща воля и би трябвало да се въведе един много скъсен график за въвеждането на новото законодателство, на тези нови ограничения. Asiat toimeen siinä ajassa. Ja sen lisäksi pohtisin vielä, vielä tätä kaksiportaista voimaantulomallia niin sanotusti uusille, uusille autotyypeille ja myöhemmin kaikille. И трябва да видим дали не би трябвало да се възприеме един двуетапен подход, първо за заведените в експлуатация автомобили, след това за всички нови. По това трябва да се помисли с оглед и на фискалния ефект. Благодаря. Следващия докладчик Сянка. Благодаря. Е, аз е, се радвам, че е, имам възможност да говоря по тези въпроси. Аз отдавна проявявам интерес към тази материя, понеже съм от югоисточна Англия, където замърсяването на въздуха е сериозен проблем. Знаем, че пътният транспорт е главен източник на вредни атмосферни емисии с влияние върху околната среда като цяло и, и човешкото здраве. Нали, говорим за въглеродните окиси, е, както и за други, в това число азотните, твърди частици и така нататък. Световната здравна организация наскоро констатира, че финансовата цена на замърсяването на въздуха в Европа възлиза на около 1,6 трилиона е, долара, близо една десета от продукта на континента. И тази цена е, се свърза с 600 000 преждевремени смърти, е, смъртни случаи е годишно и хронични заболявания, които са напълно предотвратими, като започнем от е, малките частици от дизеловите двигатели и азотните окиси, които също влияят отрицателно върху дихателната система. Намаляването на тези емисии при източника трябва да бъде приоритетна задача, наистина. И по-настоящем стандартите Евро 5 и Евро 6 доколкото предстои тяхното доразработване, ни представят отлична възможност за това. В предложението на комисията обаче не се споменава нито една мярка за фактическо намаляване на обема на емисиите и това озадачава, меко казано. Освен това, подходът на комисията към електромобилите и въпроса за зарядните станции, веднъж на 150 км навсякъде в Европа, това също го няма. Къде е тази амбиция? Фактически, що се отнася до жизнено важния въпрос за намаляването на вредните емисии от а, автомобилите. Е, вместо това се предлага гъвкавост за държавите членки. Нищо лошо. Е, нека да има гъвкавост. Но по никакъв начин не се допринася за подобряването на качеството на въздуха, който влиза в белите ни дробове. Толкова ниско е поставена летвата на това, което предлага комисията, че ако бяхме водеща комисия, е, би трябвало да помислим за отхвърлянето на текста като цяло. Е, независимо от това, разбира се, ние приветстваме идеите, развити в е, проектостановището с е, е, обучението за екологично управление на автомобил, е, задължителното въвеждане на показатели за смяна на предавката, горивомери и така нататък. Е, е, все по посока е, към по-отговорно управление от страна на водачите. Та, трябва да се по поизмени текста в посока към една по-голяма амбициозност. Евро 5 е, и Евро 6 е, е, фактически не, не постигат, не дават представа за действителното поведение на автомобила в реална обстановка. Въобще трябва да засилим това подобие, трябва да ви кажа, на, на, на предложение, което ни е представила комисията следващия докладчик. Сянка, накратко, аз съм напълно съгласен с Кристин. Е, е, носим обща отговорност и трябва да я споделим е, с Комисията за околната среда. Що се отнася до мерките, значи, лимитите са едно, но трябва да помислим и за данъчната политика. Как се облагат горивата? И ако ми позволите да отправя едно предупреждение. Новаторството. Нали, настоящем много се работи за, за нови, по-ефективни горивни системи, двигатели, шасита и така нататък. Много се работи и не бива, съответно, да регламентираме подробно така че да възпрепятстваме този новаторски процес. Например, в шведски общини по-настоящем се движат и, и се, и се поръчват много нови а, автомобили за обществен транспорт с най-новите технологии. Биогорива, електрически двигатели, изграждат се зарядни станции. На теория фактически е, индикаторът за смяна на предавката не е нужен в такъв случай, така че хайде да не го въвеждаме като абсолютно задължение. Джаки Фостър има думата. Е, извинявам се на докладчицата, трябваше за малко да изляза от залата, но на всеки случай аз съм и благодарна и накратко казано е, не бива тук да мислим за делегация, да се насочим към съвместното решение. Някои части са наред, нали, но, но има и други, е, с които не бихме се съгласили. Най-вече става въпрос за предпочитане на процедурата на съвместното решение е, пред делегацията. Това можем да кажем ние, европейски консерватори и реформисти. Благодаря. Внимателно следих дебата. Исках само да обърна внимание, че изгарянето на всякакви въглеводороди не, с всички видове двигатели, с бензин, с дизел, с тетрамал и така нататък. Всички те черпят въздух от атмосферата и за жалост само Та Това се съдържа само 20% кислород, необходим за горенето и големи количества азот. И колкото по-големи двигатели и горивни съоръжения се разработват до газовите турбини, толкова повече азот се окислява и се произвежда в този процес, така наречените но 2 За това, и това е опасен материал. А след това се налага разработване на нарочни филтри. Но трябва да се разгледаме положението, ако искаме да правим съответни автобуси на газ или електро или на електроенергия енергия и така нататък. Дори на, е, при Евро 6 сме в доста странно положението, нови, положение. Нови машини, новите дизелови двигатели и така нататък в крайна сметка генерират е, повече азотни окиси, въпреки че въглеродните емисии са по-малки и така нататък. Нали, е, всеки може да види колко въглероден диоксид се генерира при е, тези процеси. Благодаря, казва председателя на инженерната мисъл. Сега знаем каква е разликата между въглеродния диоксид и така наречените NOx, но сега да чуем комисията господин Шимански, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Здравейте, госпожи и господа. Комисията благодари на докладчика. Ние оценяваме доклада като добър. Благодаря и за всички коментари е, направени в рамките на дискусията. Мисля, че вашата комисия споделя в по голямата големия брой от случаи е, притесненията на комисията, че има въпроси и теми в законодателството, които трябва да е, бъдат обект на внимание е, за различни области и от гледна точка економическа, но и от гледна точка екологична и промени на климата. Въпроси, които за сега не са уредени по желателния начин. Трябва да бъдем по-целенасочени, по-съсредоточени, да поставим акцент върху въпроса за промените в климата и екологията. Основните изменения, подсказани от докладчика и моя коментар. Първо, обхвата мисля, че обхвата на това законодателство бе поставен на разглеждане. Комисията мисли също в тази посока. Ние не смятаме да не смятаме, че това ще доведе до отрицателно отражение върху околната среда и това ще има своето отражение върху производителите. Що се отнася до периода за делегиране на правомощия, комисията смята, че е по-разумно да имаме ограничен срок и все пак ние разбираме намерението на комисията за ограничаване до определен период от време и да предложим след това е, да, работим по-нататъка, след като е, комисията излезе с доклада си. Що се отнася до горевомерите и другите съоръжения. Предложението на докладчика е интересно. Разбира се, комисията ще продължи да работи за проучване на отражението на тези изменения върху законодателните актове. Но трябва да кажа, ние разбираме, че тези изменения така са в духа на намаляване на емисиите от транспортните средства и в работата по промените на климата. В дискусията бяха поставени няколко въпроса, на които искам да се спра. Направо, на, например, за е, емисиите от МПС. Комисията прекрасно разбира какъв е проблема с е, моторни превозни средства, които е, дават по-лоши резултати от това, което се иска при сертификацията. Въпросът е поставен в различни документи и, и ние очакваме това да намери приложение в процеса за сертификация, за да, бъдат направ... да бъде направена обективна оценка на емисиите. Така че не е необходимо този проблем да влиза в този акт на съвместно взимане на решения подобни разпоредби вече съществуват в законодателството. Не мисля, че има разлика между или разминаване между законодателството и обективната истина по отношение на показателите и отражението на иновациите. Комисията не е толкова притеснена от дадените примери. Смятаме, че тези показатели могат да се окажат полезен начин да насочат вниманието на водачите е, към това, че може би ще се наложи промяна в е, скоростните механизми но мисля, че трябва да внесем е, това, да, да помислим това предложение. Не смятам, че това ще има отражение върху обективната оценка на сектора. Благодаря. А сега докладчика. Елжбета, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, господин председател и слушах представителя на комисията и казаното от него относно редица въпроси като говорим за по-високи еквиваленти а, на а, въглерода и всичко а, и другите а, емисии, искам да кажа, че това вече бе засегнато в доклад на комисията ЕНВИ. Благодаря на всички за направените изказвания, коментарите, всичко това бе много интересно. Очаквам вашите писмени предложения и за изменения и срещата с докладчиците в Сянка. Мисля, че ще имаме интересна дискусия за постигане на целите, например въглеродните емисии, целите на иновацията. Това е въпрос, който има пряко отношение и към производството. Благодаря. Председателят, благодаря. 11 май е срока за внасяне на предложения за изменение така че до 11 май. След това ще имаме гласуване в Енви на 16 юни в нашата комисия и през октомври в пленарна зала. Това е за сега. Ще се видим отново в 3 часа и слушването, а след това госпожа Еврокомисария Булт ще ни представи работната си програма. С това закривам сутрешното заседание. Желая на всички приятен обяд и ви очаквам отново в 3 часа в залата.